Имам още две съобщения, колеги. Владимир Ремек ни е информирал за своята оставка. От 16 декември е подал той оставка. Компетентната комисия ще се занимае с въпроса. Информацията е предадена на компетентните органи. Тан Йоргенсен от 12 декември е министър на рибарството в Дания. Следствие на е, член 4 парламентът е осведомил компетентните органи. Сега продължаваме с дневния ред.